Colleagues, uh, ladies and gentlemen, shall get started? Дами и господа, колеги, да започнем, ако обичате. Бихте ли заели местата си? Morning. Сега да започнем с втората част на заседанието, което започна вчера. Темата попитвам се да това е економически и търговски отношения между Европейския съюз и Мексико. Ще започна е, като приветствам с добре дошъл посланика на Мексико в, към Европейския съюз, господин Хосе Гомеш, не е отдавна назначен на този пост. Аз вече имах е, удоволствието да се запозная с него неодавна. Той е, прие е, поканата ни да дойде, за да обмени мнение по економически и търговски отношения между Европейския съюз и Мексико. Както е, може би е, си спомняте, актуализира глобалното споразумение, което съдържа три разпоредби – които включват и развитие на е, е, споразумение за, за свободна търговия до от октомври 2000, 2000 за стоки, 2001 за услуги. Колкото до актуализация на тези, до това споразумение, вече няколко срещи бяха проведени на ниво експерти, за да се прецени възможността да се актуализира спогодбата след срещата на тристранната среща през юли миналата година. А, има различни идеи за да се реши въпросът да се модернизира търговската рамка на нашите отношения с Мексико, Разбира се, модернизацията, актуализация трябва да има смисъл, да, да, да добави стойност, така да се каже, към пред, предходната ситуация. Групата по парични отношения с е, е, Мексико следи дискусията. А, извинете, е, интергрупата, интеркомисията също взе отношение по въпроса. Резолюция, която бе одобрена на пленарно заседание през януари. Парламента е, има положително отношение към е, актуализация на това споразумение, като подчертава, факта, че нивото на амбиция трябва да отговаря на новото поколение търговски спогодби, които ЕС е, сключва. които сключи миналата година с е, Южна Корея, е, Перу и други. А сега да дам думата на посланник Гомеш. Добре е дошъл, господин посланник. Е, имате думата. Señor presidente, buenos días. Добър ден, господин председател. Уважаеми е, членове на комисията, наистина за мен е голямо удоволствие и чест да бъда тук сред вас Неодавна се срещнах с председателя при други обстоятелства неодавна, но сега с голямо удоволствие откликнах на поканата да дойда тук и да говорим днес за отношенията, е, търговските отношения между Мексико и Европейския съюз. Ще ви е, дам една така кратка представа за модернизацията на економиката в Мексико в момента. Ръководството на Мексико с удоволствие пое поканата на председателя, президента Ван Ромпо и председателя Барозо и, с, и е готово с удоволствие иска да работи по актуализация на общото споразумение и по-специално търговското. Ето защо е, се стремим е, у дома да, е, да работим максимално по този въпрос. Последните 15 години Мексико преживя бързи економически промени, економическо развитие, което означава, че отношенията между ЕС и Мексико се промениха успоредно на това развитие, положително развитие. Това се отразява и в някои от наши спогодби, е, които е, вече са малко устарели, е, тъй като са подписани в миналото. Сега ще ви запозная с положението на Мексико в момента, економическо и друго, и след това ще сложа отрени върху търговията. Както знаете много добре, от края на 80-те и през 90-те години Мексико прежив... преживя много бърз економически растеж, може би най-бързи е, е, економически растеж в историята ни. И предполагам, че всички знаете също, че имахме и сериозни промени политически е, по отношение на економическата политика и макроекономически такива. От много години сега положението в Мексико е много различно. Економиката ни в момента е доста силна. От е, макроекономическа гледна точка имаме е, силно, много енергично публично е, финансиране, както в парично и в данъчно изражение. И това е много важно за нас. По отношение на публичните финанси, на макроекономическата политика, развитието беше доста бързо, но и политиката се промени е, в тези години. Важно е, че сега постигнахме една фискална и парична стабилност и това наистина даде съответните импулси на политическо равнище в е, е, моята страна, Конгреса в Мексико държи да се поддържа, да, да запази тези линии на макроекономическа стабилност, така че политическа готовност за продължаване на тези линии определено има. Няма да се спирам на новата економическа история, само ще кажа, че сме е, готови и целим да поддържаме максимално стабилност в нашата економика въпреки това обаче имаше един спад 2009, много бърз, но след това бърз растеж отново, именно благодарение на политическата линия, която сме поели, глобалните економически тенденции. Економическия растеж, економическото развитие са много важни. Както казах, мексиканската администрация и политическите сили отделят особено внимание на економическия растеж и е, социалното, общественото развитие. Ударението е върху производителност, конкурентоспособност, иноваторство, иновации, а за да има иновации трябва да има високо ниво на конкурентност, конкурентоспособност и устойчива е, висока производителност на труда. Това е пътя към устойчив растеж, което означаваше за нас да модернизираме институциите, до значителна степен да въведем да проведем сериозни и дълбоки структурни реформи. Знаете колко трудно е това, колко сложно е това, особено в страна като Мексико. Голяма страна, 120 милиона, географски също е връзната е, една от най-големите економики, един от най-големите износители и вносители съответно Така че е, от административна гледна точка е, това е трудно, е, страна, която трудно се управлява. Президента определи един пакт, така, е, съгласието между отделните партии за, за економическата линия, която политика, която ще води Мексико, е, определи президента като пакт за Мексико. Той има съгласието, както казах, на всички. В него фигурират четири основни цели. Е, една от тях е, е разбира се, растеж. Идеята е да се осигури финансова мощ и макроекономическа стабилност, които да генерират устойчив растеж, е, висока производителност и конкурентоспособност на глобален мащаб. Това е целта ни от е, няколко години. Това е, е основната цел на пакта за Мексико и върху цялата економическа политика почива върху тази основа. Така че политическите сили в този контекст е, се обединиха около пет цели. Първо, те искат е, да направят така, защото политическата и економическата политика на Мексико да бъде насочена, е, да бъде провеждана така, че да, да, да се спазва законовия ред, е, да има примат на закона, е, младите хора да имат достъп е, не само до общо образование, което е факт в страната, но да се постигне едно по-високо равнище и качество на образованието. И трето, искаме да модернизираме страната си, както казах, но това не може да стане, ако нямаме едно интегриращо общество, това е един от другите ни приоритети. Ние искаме да имаме раздробено стратифицирано общество. Искаме всички мексиканци да имат, да се радват на еднакви възможности да се ползват еднакво от економическия растеж, в еднаква степен от економическия растеж и развитие. Така разбираме ние интегриращото общество. Четвърто, е, просперитет. Какво означава това? Едно, една страна, която може да генерира богатство, е, което се разпределя е, справедливо между 200 милионата души в страната. извинете, 120 милиона. Както може би пропуснах да кажа, много младо е наш, нашето население. Голям процент са под 26 години. Тоест, това е, имаме, е, това е голям потенциал за економиката, за економически растеж. Е, стига да им се предоставят съответните възможности. След това Според този пакт за Мексико се опитваме да надграждаме над институциите, които имаме и е, да се опитваме да участваме в глобално равнище. Поемаме отговорността си като голяма крупна економика и економическа сила. Означаваме, че това е тежко е, време на отговорност в глобален план – и е, се надяваме, че институциите ни ще бъдат е, достойни, ще отговорят на е, тази ще поемат тази отговорност и ще успее Мексико да отликне на предизвикателствата, които, пред които сега светът е изправен. Е, ясно ни е, че просперитета на Мексико до голяма степен зависи от просперитета на други. Ние не можем да генерираме просперитет и благоденствие във вакуум. Е, това е, е нещо, което зависи от останалите. Това е един взаимосвързан всичко това е взаимосвързано в глобалния свят. Предполагам, че тези теми са интересни за вас в този комисия, тъй като международна търговия и инвестиции са една от основните теми на вашата работа. Е, пътя на Мексико е, е, който Мексико е поел, наистина амбициозен. Той предполага много структурни реформи, огромни промени в страната. За по-малко от година Мексиканския парламент прие реформа на закона за заетостта, пазара на труда, образованието, на е, далекосъобщенията, фискални реформи, финансов е, пакет, е, финансови реформи и реформа на економическата политика, на политическата и социална, енергийната политика. Повечето тези реформи са е, привършени. Сега пакета за реформиране на селското стопанство ще внесем в е, Конгреса следващата седмица. Следващите седмици. Наистина, това е едно е, цялостно реформиране на, на страната. Много пълно и много обхватно. Е, и наистина бихме е, искали този пакт за Мексико, Мексико да бъде точно, да има такъв е, всеобхватен цялостен ефект, да се отрази положително на всички отрасли, които да си взаимодействат, за да генерират е, просперитет наистина забелязвам за последните години едно експоненциално развитие на страната. като економическото развитие ще почива върху иновация, конкретоспособност и производителност както вече казах. Надяваме се, че тези положителни инициативи ще доведат до резултати, които са по-значими от сумата, простата сума на отделните елементи ние изнасяме в Латинска Америка, в света и в останата част от е, Латинска Америка е, милиони тонове стока. 80% от нашите 80% от износа ни са е, продукти на работещата промишленост. Економическия растеж на Мексико по, и наистина е значим. Сега покупателната способност е 17-18 е хиляди долара, което от една средно ниво преминахме към високото. Ние сме един е, сериозен търговски партньор, е, внасяме и изнасяме много стоки и услуги. Втория е най-важен за САЩ и втория най-голям износител на коли в глобален план. Също така най-голям най износител на плоскоекранни телевизори в, свят, в целия свят инвестираме много и в Космическите изследвания, е, близо 300 компании работят в този сектор, огромни капитали се наливат в този отрасъл в страната, близо 30% годишно е растежа е, последните 5 години, което ни даде възможност да е, се изправим пред да, да решаваме технологическите проблеми последни години. Висококачествени е, на образование имаме, обучаваме 120 хиляди инженери е, всяка година в Мексико. Те завършват, е, получават дипломи в, в мексикански университети. Ще приключа, като кажа още едно, две неща. Очевидно, растежа в Мексико е значителен. Ние за съжаление обаче не. Е, Тоест, ние успяхме да увеличим, е, ако мога да използвам тази метафора, тортата на е, графично представяне на економиката на, на Мексико. Диверсифицирахме значително търговските си отношения. Това е от полза и за нас. Имаме е, много е, енерги... така. Е, значителна търговия с САЩ, внасяме все повече обаче и от други региони на света. Много бързо диверсифицирахме вноса, в по-голяма степен износа. Сега ударението е върху вноса. Това е един от важните проблеми за нас. Ние развиваме добри отношения с Азия. Европа увеличи износа си към Мексико. Вероятно не се е възползвала от е, е факта, че е, економиката на Мексико се разрасна. Вярно, че Китай, Япония, Корея и други се възползваха повече от този е, мощен растеж на е, на мексиканската економика. Е, вече казах, че модернизирахме економиката си, но сега трябва да модернизираме споразумението за свободна търговия, за да е, можем да, е, то да поеме тази тенденции на експанзия на нашата економика. Е, казах го и преди и сега повтарям, ние приехме поканата на президента Ван Ромпо и председателя Барозо и сега водим интензивни преговори с Европейската комисия, за да е, задвижим процедурата. Аз отново благодаря за поканата ви да дойда тук е, и с удоволствие бих отговорил на въпроси, ако имате такива. И ние сме ви много благодарни за гостуването. Тук имаме един документ за структурните реформи в Мексико, който бе донесен от посланника. А, има информация за енергетиката и телекомуникациите. Сега първо давам думата на колегите от постоянната група за наблюдение на Мексико. Постоянният докладчик е Жорж Куташ. Благодаря, господин председател председател. Ваше превъзходителство, добре е дошъл в нашата комисия. Вашите е, думи и увереността ви показват, че Мексико е готово да започне преговори. Както знаете, аз още от самото начало съм голям поддръжник на това споразумение и за това много се радвам, че преговорите вървят добре и че Европейския съюз и Мексико миналата седмица започнаха да очертават обхвата на споразумението с цел да се изготви доклад за съвместна визия. Говори се за различните стълбове, за търговията. Това е част от предварителната оценка. И се предполага, че в началото на 2015 година вече ще имаме и мандат за преговори. Има много колеги, които искат да зададат въпроси, така че ще бъда кратък. Ще задам само два въпроса, които са важни и за моята политическа група. Първо, искам да ви задам въпрос за главата за устойчиво развитие, която е основен елемент от споразуменията ни за търговия в днешно време. И моят въпрос е следният. Готово ли е Мексико да включи глава за устойчиво развитие, включително и с клауза за правата на човека и механизъм за осигуряване на нейното приложение. Втория въпрос е свързан с Съединените щати. По-настоящем Европейския съюз преговаря с Съединените щати по споразумение за свободна търговия. По търговско споразумение, извинете, обсъжда се механизмът на това споразумение каква е позицията на Мексико. Мария Оксилия Дора Коре от НП. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че тук е посланникът на Мексико. Приветствам го. Е, приветствам го и в лично качество. Пожелавам му успех. Първо, нека да спомена, че Минаха години от срещата на върха в Сантьяго, където бе постигната договореност да, се задълбочат и актуализират споразуменията между Европейския съюз и Сантьяго. От тогава няма много голям напредък и много се радвам, че а, вече нещата започват да се развиват и че миналата седмица са започнали предварителните дискусии. В последно време в Страсбург бяха проведени няколко срещи, но все още не ми е съвсем ясно кога могат да влезат в сила клазите за преразглеждане на това споразумение. Имате ли някаква представа за това, господин посланник? И също така няколко въпроса за инвестициите. Както знаете, имаме за цел да включим силна защита за инвестициите в това споразумение, както и механизъм за разрешаване на спорове. Каква е позицията на Мексико тук? Готово ли е Мексико да включи подобни клаузи и да гарантира повече прозрачност и правна сигурност? След това по енергетиката. И за двете страни по преговорите темата е много важна и се предполага включване на раздели по темата в новото споразумение. Можете ли да ни дадете малко повече подробности тук и можете ли да очертаете мерките, които предвиждате? Председателят благодаря. Докладчикът сянка на АЛД не е тук, така че екаре Ема Макларкин. Благодаря, господин председател. Преместих се тук, за да мога да се обърна към вас а, и да ви виждам, а не да ви гледам само на екрана, както на някои концерти. Много се радвам, че има напредък, има голям потенциал а, вашата страна за добро економическо развитие за бъдеще. Госпожа Фуенте Спорен, вашият, вашата предшественичка, е обсъждала с нас а, а, развитието на Мексико и тя а, е заявявала пред нас, че политически елит в Мексико подкрепя идеята за актуализиране на отношенията между Европейския съюз и Мексико. По-настоящем тъкат преговори с Съединените щати. Тук беше главният преговарящ от името на Европейския съюз миналата седмица и разговаряхме за евентуални възможности за включване и на други страни в това споразумение. Тоест, едно Северно-Атлантическо споразумение. били ви заинтересувало това? Благодаря. Обединената левица Хелмут Шолц. Благодаря много, Ваше Възходителство, за информацията, която ни предоставихте и за това, че се подготвя новото споразумение между Европейския съюз и Мексико. И нашата политическа група смята, че 20 години след Северноатлантическата зона за свободна търговия а, и а, доста години след последното споразумение с Мексико е добре да е, преразгледаме нещата, да видим е, след тези 10 години е, задълбочено економическо сътрудничество какво сме научили, какви са ползите за гражданите и от двете страни. И в Мексико и в Европейския съюз. Вчера разговаряхме в подробности за правата на човека и включването на тези клаузи за правата на човека в международните договори в областта на търговията. Имаше а, преподаватели от Кембридж е, е, и други експерти и говорихме за задължителността на тези споразум... клаузи. И тук стигам до въпроса си. Давам си сметка, че има някои предизвикателства пред мексиканската економика, а и пред економиката тук в Европейския съюз, тъй като преживяваме кризисни времена. Но същевременно е много важно да не се стига до дъмпинг в областта на социалните права, правата на човека и екологичните стандарти. И за това моят въпрос е Смятате ли, че това споразумение може да допринесе за подобряване на тези стандарти и а, за двете страни по преговорите, а, имайки предвид а, и свободното споразумение, Северно-Атлантическото споразумение за свободна търговия, а, от което има и някои загуби за Мексико и така да се върна на правата на човека. Смятате ли, че е добре да се включи е, глава за устойчиво развитие в актуализираното споразумение, подобна на главата договорена с Перу или с Южна Корея? Втория ми въпрос е свързан с инвестициите. В парламента приехме регламент срещу изпирането на пари. 80 хиляди са убитите в нарковойните, във войните между наркокартелите в Мексико. Смятате ли, че има опасност чрез това споразумение средства, проистичащи от тези части на обществото в Мексико а, и бизнес, а, свързан с тях, да дойде тук в Европейския съюз. Председателят може ли да бъдете по-кратък? Третият ми въпрос. 60% от междуфирмената търговия, както казва Паскала Ми, ръководителя на Световната търговска организация, е свързан с различни мерки за избягване или укриване на данъци. Как възнамерявате да е, се занимаете с този въпрос? Девид Мартин не иска думата. От името на комисията, кой ще се изкаже? Заповядайте. Yes. Thank you, Chairman, and um, thank you to Ambassador Gomez Camacho for what. Uh, благодаря много. Много благодаря на посланник Гомеш за интересното изказване. Ние също от Генерална дирекция търговия в комисията следим с голям интерес развитието в Мексико следим работата, която се извършва в контекста на Пакто по Мехико. Следим реформите и тяхното въздействие върху търговската политика на Мексико. Комисията също приветства предложението на мексиканския президент Бенянието да се проучат възможностите за актуализиране на споразумението с Европейския съюз, предложение направено в Сантьяго де Чили миналата година. От тогава насам внимателно разглеждаме нещата с Мексико. По въпроса за търговията е, имаме специална група за търговията и инвестициите. Разгледахме всички въпроси, предложени от двете страни. Е, списъкът е дълъг включително пазарен достъп за селското стърпанство, облегчаване на търговията, да. услуги, инвестиции, търговия в областта на енергетиката, правата за собственост, обществените поръчки, устойчивото развитие и конкуренцията. Нашата работа до тук е доста конструктивна, напредваме добре и процесът се взема на сериозно и от двете страни по преговорите. В резултат на всичко това решихме на, заедно с Мексико да продължим проучвателната фаза за обхвата на това споразумение и започнахме разговорите по обхвата, нещо, което комисията винаги обсъжда преди началото на преговорите с всички търговски партньори. В Комисията по търговска политика обсъдихме нещата миналата седмица и получихме съгласие да започнем очертаването на обхват. Целта е да се очертаят възможно най-точно конкретните цели на това споразумение във всички области на евентуалните преговори. Тоест това не са предварителни преговори, но това е начин и двете страни е, да, да разберат доста ясно кои области ще бъдат обхванати и за да няма неприятни изненади по-нататък при преговорите. За първи път обсъждаме актуализирането на съществуващо споразумение за свободна търговия. Има какво да научим, но може да се каже, че нещата вече вървят добре. Като цяло споразумението, което имаме, вече дава и е давало добри резултати. От него сме извличали полуки при преговорите с Колумбия, с Канада, с Съединените щати. и получаваме положителни политически сигнали за амбициите на Мексико за това споразумение, които са доста високи. И така, очакваме а, да работим добре с Мексико по преговорите и ще информираме Европейския парламент за напредъка при преговорите. за оценката на резултатите от настоящото споразумение и ползите от споразумението, което възнамеряваме да договорим. Благодаря много. Ваше превъзходителство, преди да ви дам думата, няколко коментара. Първо, нека да кажа пред всички, Напълно се изтрува да се разгледат възможностите за модернизиране на споразуменията за търговия Европейски съюз Мексико, защото трябва да се има предвид, че преговаряме с Съединените щати и Канада. Вие всички принадлежите на Северно-Атлантическата зона за свободна търговия, така че е добре да се актуализират нещата навсякъде в тази зона. А освен това трябва да се има предвид, че старото споразумение е по-малко амбициозно от новото поколение търговски споразумения. Затова се надяваме, че резултатите ще бъдат положителни. Не трябва да забравяме затрудненията, които това може да създаде за Мексико, обаче, е, защото новите споразумения, които подписва Европейския съюз, са много амбициозни. Те включват стоки и услуги, обществени поръчки, права за интелектуална собственост и така нататък. Тоест, доста сериозни са изискванията. Има и елементи, които вече са на част от достиженията на правото на Европейския съюз в областта на търговията, на трудовоправните отношения, на стандартите за защита на околната среда. Обикновено до тук Мексико е било против включване на клази, свързани с трудовоправни отношения в споразуменията. Готово ли е Мексико да преобмисли нещата? Знам, че е, Мексико вече е страна по е, Северноамериканското споразумение за сътрудничество в областта на трудовоправните въпроси но може да се окаже, че новото споразумение е още по-амбициозно в тази цел. След това наименованията е, за происход. Е, като цяло, страните от американския континент изразяват възражения срещу географските наименования на происход в областта на селското стопанство. Каква е позицията на Мексико, готова ли е да приеме такива наименования. И накрая обществените поръчки. Те действат на всички равнища. Национални, регионални, местни поръчки. Готова ли е Мексико да отвори пазара на обществените поръчки за европейски фирми? Разбира се, това би било реципрочно. И така, това са просто няколко примера за а, особеностите на новото поколение търговски споразумения. Можете ли да потвърдите готовността си да поемете да преговаряте по тези въпроси. Имате 10 минути, Ваше превъзходителство. Да. Eh, gracias, eh, señor presidente. Y me voy a tratar... Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на колкото може повече въпроси в рамките на 10 минути. Ще попитам, искам да ви питам дали мога да дам думата на Ивон, за да отговори на някои въпроси, тъй като участва в преговорите и е по-запозната с някои от проблемите. На първо място има известно различие между нас и комисията за това, кой е предложил актуализацията и модернизацията. Това не е особено важно. Важното е, че и, двете сме съгласни, че инициативата е положителна. Аз ще отговоря на по-общите въпроси и след това ще дам думата на колегата, която да отговори в повече подробности. Няколко пъти се спомена устойчивото развитие и правата на човека. Най-напред. Искам да кажа, че през последните 20 на години Мексико извършва задълбочени промени, насочени към утвърждаване на демокрацията. Ние имаме демократично общество с общество основано на върховенството на закон. Мексико е демократично общество и сме изправени пред съответните предизвикателства да знаем, че трябва да продължим да модернизираме. И това е, предполага защита на правата на човека, на нашите граждани. Разбира се, много от е, реформите, които споменах, са в областта на образованието, е, далекосъобщенията. Те са много важни и всички те са обединени от е, един елемент, именно укрепване на правата на хората, граждански, економически, културни и социални права. Всъщност е, ние искаме да постигнем много по-високо качество на живота за гражданите на Мексико. И това е единственият начин да продължим да растем и да увеличаваме благоденствието. С други думи, ние искаме напълно да отговорим на очакванията на нашите граждани. Нашите взаимоотношения с Европейския съюз се развиват по много интересен начин, не на последно място в областта на правата на човека понеделник и вторник проведахме четвъртата двустранна консултативна среща между Европейския съюз и Мексико, тъкмо по правата на човека. Преди десетина години партньорството ни беше доста ограничено в рамките на финансовата, економическата подкрепа, финансиране на различни публикации в областта на правата на човека. Обхвата беше относително ограничен. Диалогът между Европейския съюз и Мексико в момента е много по-обхватен. Е, Качество, нивото е по-високо и качеството е по-високо. Целите, които си поставяме, са много по-амбициозни. Диалогът е прозрачен, открит и обхваща всички въпроси, които страните желаят да поставят. Дискусията е откровена, открита. Обсъждаме проблемите, които вълнуват двете страни и объждаме изграждането на здрави механизми за сътрудничество, така че да разрешим възникващите проблеми. Европейския съюз може да даде ценен принос за утвърждаване и доразвиване на правата на човека. По същия начин Мексико може да помогне на Европейския съюз при решаване, при посрещане на някой от а, неговите предизвикателства. Аз мисля, че качеството и нивото на този диалог а, са изключително ценни. Това личи и по начина, по който работим за насърчаване на този диалог на международно ниво. Това са усилия, които продължават от известно време и има пълно припокриване на становищата между двете страни. И двете страни разбираме, че трябва да насърчаваме правата на човека на глобално ниво. Очевидно е, че Мексико, както казах, осъзнава своите отговорности на глобално ниво и, и, и е, иска и, и държи да направи а, е, всичко, което е по силите му. Преговорите за актуализация на взаимоотношения с Европейския съюз – са предмет на следващото, което ще кажа. Трудно би било за Европейски съюз да преговаря с страна, която се характеризира с толкова сложности, като Мексико. Имайки предвид и културната близост, ние сме демократична страна, ние имаме подобни схващания, вярваме в правата на човека, в свободата, ние насърч, е, работим за утвърждаване на демокрацията и правата на човека. И за нас Европейския съюз е най-естественият партньор. Освен географските, географската отдалеченост и разстояние, е, имаме много прилики. Да, разбира се, е, ние сме за изцяло преговорите за по-нататъчно економическо развитие. Търговското инвестиционно споразумение е очевидно ще има поне косвено отражение върху Мексико. Нафта постигна няколко резултата. Един от тях е по засилена интеграция в Северна Америка. Има индустриални и економически сектори в Северна Америка, които са интегрирали САЩ, Канада и Европейския съюз и Мексико. Смята, че подходът му има отношение към целия регион. Мексико много иска да участва, където това е възможно. Нафта очевидно ни, да, ни позволи да направим някои, да вземем някои положителни решения по отношение на пътя на развитие. И в много отношения реакцията е положителна. На първо място Нафта е споразумение, което се стреми към либерализация на търговията в Северна Америка, но заедно с това това беше и стимул за модернизацията в Мексико, не само економическо, но и от гледна точка на институцията. Ние модернизирахме институционалните, политически, економически структури – И това е положително, защото нямаше да можем да посрещнем споразуменията на по-отворения пазар. Благодаря. Преди 20 години, преди да бъде подписано споразумението с Мексико, търговията беше десетократно по-ниска. Сега Извинявайте, прекъсва председателят, но нямаме повече време. Сега ще дам думата на колегата, която ще даде няко... отговор на някои конкретни въпроси. Да, благодаря ви. Благодаря ви и аз за това, че ми давате възможност да отговоря на някои въпроси. действителност, ние в момента проучваме въпрос за взаимоотношенията между Мексико и Европейския съюз. Проведахме две проучвателни срещи и сега мога да кажа, че по време на тези разговори обсъдихме всички въпроси. Когато започнем официалните преговори, ще трябва да вземем решение за това, кои клаузи да бъдат включени. Но в момента можем да кажем, че устойчивото развитие ще фигурира в преговорите. Всичко ще зависи от това как ще се развият преговори, ще зависи от желанията на Европейски съюз и Мексико. Също така въпроса за инвестиции, механизъм за решаване на споровете. Това са също въпроси, които ще бъдат включени и те фигурират в двустранните споразумения между Мексико и други страни, с които има подписани споразумения. Предстои допълнително да обсъдим с Европейския съюз въпросите, които ще се включат в споразумението. Може би разпоредби за арбитраж, за механизми на решаване на споровете, особено в случай на нарушаване на търговски споразумения. Както каза колегата, и щеше, беше невъзможно да си помислим, че економика като Мексико ще се разрасне толкова, колкото се разрасна след подписването на нафта моята страна се промени драматично, както каза посланника. Промени се макроекономическата стабилност и реформите, които в момента осъществяваме, води до повишаване на конкурентоспособността и, и производителността. Това създава нови възможности за заетост. Да, разбира се, проблемът с насилието и наркотиците си остава нерешен но този проблем може да се реши много по-лесно, ако заедостта е по-висока и ако има по, по-добри разпоредби за достъп до страната. Както каза председателят, подписани са 44 двустранни споразумения. Освен нафта сме постигнали споразумения с много страни в света. Ние с радост ще седнем да обсъдим амбицията, която, към която се стремим. Ситуацията е полезна за всички. Да, председателят, действително това би било полезно за всички. Благодаря, господин посланник. Благодаря е, госпожо Миста. Сега преминаваме към следващата точка в дневния ред. Е, това е гласуването. Само една минута, за да си подготвите картите за гласуване и списъците за гласуване. Няма да бъде тежко гласуването, имаме само три документа. Първият документ Първо, споразумение между законодателите Изменение на регламент 2173 черта 2005 на съвета за установяването на схема за разрешителни флект за вноса на дървесина в Европейската общност. Докладчик е Юлио Уинклер. Това е окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с а, консенсус. Поздравление на докладчика. Следващия вод. Изменение на регламент 428 черта 2009 за въвеждане режим на общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойно потреба. Окончателно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. 22 за, 0 против, 3 въздържали се. Приема се. Приема се с много голямо мнозинство. Поздравление за Кристофър Фелнер. 16 точка. Намаляване или премахване на митата върху стоки с происход от Украина. Благодаря. Има едно изменение, което е свързано с правата на човек. Искам да ви информирам, че утре правителството на Украина ще подпише политическата част на споразумението за асоцииране, с което се задължава да гарантира стандарти на правата на човека. Това, с това ще отговори на нашите очаквания – ясна и затова ви призовавам да не подкрепяте това изменение. Гласуваме първо изменение. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Три. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Второ изменение. Vote is open. Vote is closed. Гласувайте край на гласуването. Отхвърля се. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме предложението на комисията в сегашния му вид. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 22 гласа за, 2 против, 1 въздържал се. И сега проекта за законодателна резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Същият резултат. 22 за, 2 против, 1 въздържал се. Поздравления. Това е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 Преминаваме към следващата точка. Между времено, тези, които напускат залата, ако обичат да го направят тихо. Господин председател, процедурен въпрос. Истински процедурен въпрос. Не искам да бъда дребнав, но критикуват моята партия от представители на други партии и виждам, че заместник от друга партия скрия от табелката с моето име и е седнал на мястото на постоянен член. Чудя се дали това е процедура и ред. Значи това е заговор с вашата политическа група, така ли? Item 17. Точка 17. Етап на развитие на споразуменията за економическо партньорство. Съкратено СИП или ЕПА на английски. Както знаете, ние приехме Регламента, с който се предвижда срок за сключване на СИП с група страни. Срокът е 1 октомври 2014 година. Ние сме към края на мандата на настоящия парламент и бихме искали да разберем докъде са стигнали нещата. И това може да ни каже най-добре представителят на комисията. Да, докъде са стигнали нещата, ще направя един обзор. Нека да поговорим за изпълнение и за преговори, тъй като двете вървят ръка за ръка. Що се отнася до неотложният въпрос на преговорите, ние ще проведем среща с партньорите следващата седмица. Ще направим още един опит да приключим и да решим въпросите, които трябва да се изчистят преди изключването на споразумението. Става дума за експортните такси и неинституционалните клаузи. Остават и четири въпроса, които имат ограничено политическо въздействие. Що се отнася до съдек, ние ще направим още един опит да сключим този, това СИП, бих казала, че най-важният проблем тук са експортните такси, може би във връзка с някои други въпроси, като предпазните клаузи. Има и други въпроси, които са значение. Достъп до пазара, селско стопанство. Мисля, че тези проблеми са на път да бъдат уточнени. Нека да работим с оптимизъм и мисля, че нещо ще излезе. Това са двата района, двата региона, с които водим преговори. Други преговори все още са така в задрямал, задрямало състояние. Там интересното е изпълнението. Когато идвах насам си, мислих откъде тръгнахме през 2009 година, когато започна този мандат. Аз ви бях много благодарна, защото мисля, че пейзажът се промени. Ако помните какво беше тогава, изпълнението не беше много сериозно. В рамките на този мандат бяха сключени три СИП с Тихоокеанския регион, е, което е междинно споразумение, както и с Централна Африка. Също така успяхме да сключим и СИП с Централна Африка, Източна Африка. Благодарна съм ви, защото изпълнението може да започне с тези страни. В някои страни и региони като Източна и Южна Африка и Тихоокеанския регион могат да започнат. Пейзажът се промени, ние променихме нещата. Нещата бяха трудни за всички нас, но мисля, че нашите намерения са да осъществяваме търговска дейност и да продължаваме взаимоотношенията с страните АКТБ. Изпълнението Карифорум ние вече проведахме три заседания на комитета, който се занимава с въпроса, плюс две заседания на съвета. Ние сега извършваме прегледа и се надявам да ви представя резултатите, когато бъде учреден новия парламент. Що се отнася до Тихоокеанския регион, ПНГ е пример за успех и е Папуа Нова Гвинея е страна, с която постигнахме успех. Аз ще спра до тук и предпочитам да отговоря на въпроси. Отново ще. Искам да ви благодаря отново. Някои преговорите ще продължат, независимо от днесени изменения. Въпросът е как да продължим с преференциите. И мисля, че нашите партньори си имат а, свой подход към въпроса. Благодаря много. Благодаря и аз. Сега нека да изслушаме нашите докладчици. Ще започна с Даниел Каспари, който отговаря за групата Източни Централно-Африкански държави. Уважаеми господин председател, всички. Мога само да кажа, че съм благодарен, ако използваме 2014, за да стигнем до някакъв резултат. Признателен съм на комисията и на тези, които са участвали. Сигурен съм, че това ще се случи и ще съм благодарен, ако сега комисията не проспи времето в, около изборите до октомври-ноември, за да придвижи нещата напред. до сега ние свършихме добра работа. Преходният период да бъде удължен. Надявам се наистина държавите и Европейската комисия би трябвало наистина да свършат до, да приключат това досие. Миналата година съжалявам, че с, не се взехме с този въпрос като най-важен приоритет, но мисля, че тази година и 14-та, до края на 14-та ще се случи наистина нещо значително това отношение. Благодаря. Кристоф не е тук. Той отговаря за Западна Африка където бе постигнат е, пробив с еколаз. Какви са все още нерешените проблеми? Какво остава да се направи по това споразумение? Чух съмнения е, по отношение на това дали не е, залагаме твърде големи амбиции там, дали не натоварваме прекалено с очаквания това споразумение е, Марто, Мартин по Централна Африка и Тихоокеанския район. Добре, ще приемам е, предизвикателството. Всъщност много малко въпроси остават. Е, Покари форум и прегледа. Интересуваме е, ме сроковете. Общо взето очакваме през октомври да излезе с прегледа. По-важно е доколко смята комисията да разшири дали смята да мине по-далеч, да отиде по-далеч от е, е, етапа на изпълнение, приложение с е, Карибите и да се види вече въздействието на либерализацията върху карибските страни. Но общо взето това е една, един голям успех, с когото и да говори човек от Папуа Нова Гвинея, ще му кажа, че това е голям успех за риболовния отрасъл там Комисията се дава сметка, знае, че Комисията по рибарство и Испанското лоби е, са против е, това споразумение, тъй като то накърнява испанския риболовен интерес. Е, испанските преработващи предприятия на Рибатон консервни е, е, заводи са много против това. За Централна Африка няма какво да добавя. Вече е, чухте коментари за това как вървят нещата в Централна Африка. Благодаря. Сега за Садек. Благодаря, господин председател. С удоволствие чух е, от вас, че положението се подобрява. Благодаря ви, че винаги сте толкова откровен, откро, откровен с нас. Наистина полезно е да че комисията така открито е, говори пред нас по тези въпроси. Но е, може ли да поясните, не съм сигурен, че разбрах добре, че е, проблема с е, е, селско стопанство е, е почти решен. Той винаги е бил е, препани камък във всички преговори и се очудвам. Сега чух, че има проблем с експортните мита. Какви са тези? Те са данъци или мита върху сълскостопански или промишлени стоки, които от групата САДЕК. Но е, друго, е, тъй като бях първоначалният до тлачик по споразумението за партньорство в този парламент. Е, много ми се ще да приключат те преди края на този парламент, но какви са, какви са прогнозите? Сега Херберт Шулц по Източна Африка. Благодаря, господин председател. Може би трябва да бъда малко по-критично, да проявя малко критичност по отношение на всички е, сипове, пък и по моя регион също. Защото до сега някак си ние е, сме склонни да разделяме или подразделяме регионите, с които сключваме СИП. Та бих помолил комисията, ако можете да ни дадете конкретен пример, където всички страни партньорки заедно в пакет сключват е, СИП и ако не, защо не? И второ, е, за източни е, EIC. Въпрос е Източна Африка. Какво ще стане с Кения и Намибия след 1 октомври? Ще имаме ли възможност да свършим това в рамките на тази парламент или следващия и какви какъв е шанс, каква е възможността е, Намибия да получи такива експортни такси и да ги запазят, задържат. Това дава шанс за тяхта економика и как стоят нещата с, е, е, с Кения. Там положението е по-различно. Има ли възможност за тях да се присъединят към страните, които подписват СИП? бих искал да ви противореча по отношение на Кариформ. Ние сме обсъждали многократно въпроса. Моята оценка е, за е, че добро постижение, ако всички страни от този регион е, бъдат е, накарни да работят заедно, много по, по-тясно взаимодействие. И всъщност е, това, което правим е двигател за това. Секретарията на Карифом свърши добра работа. Е, сътрудничество между кариби, карибските страни никога не е било съвършено, но на много по-високо равнище е сега, отколкото всякога преди. Така че споделям някои ваши е, опасения, свързани с Африка и разделенията там, но ако. Но мисля, че е, подхода ни към Карибите даде голям пасък на интеграцията там. Благодаря. Други, други членове на комисията, освен докладчиците. Аз казах с изключение на Кариформ, казах бат на Кариформ, защото давам си сметка, че там нещата са окей, okay, но при другите не е така. И така, наближавайки края на мандата, нека да се съгласа с усещането, че това е едно много положително развитие в сравнение с е, положението е, от 2009 Защо под нашата подкрепа на СИП, е, защо ние подкрепяме СИП е три страна. Първо да, да облегчим нещата с преговорите в СТО, защото в някои случаи има правни норми, които предоставят преференции след крайния срок. След това да подмогнем на регионалното интегриране на страните по СИП, защото това е отчасти целта на тези е, СИПове. Те са общо взето между, междурегионални, а не между е, е, Европейски съюз и отделни страни от съответните райони, от Тихоокеанския район, би трябвало наистина да се помогне тяхто развитие чрез търговия. Това са основанията, които винаги са, ем, са оправдавали цялото това начинание. Е, сега комисията. Е, Сандра. Благодаря на всички е, вас, които работиха е, по този въпрос. Няколко въпроса и след това. Първо по ЕКОЛАС. Искам да отговоря е, веднага. Трябва да разглеждаме споразумението като цяло. Е, понякога някои ме питат за това, което аз наричам символични е, цифри. Сега, понякога, ако погледнете, ще видите, че има доста добри клаузи по експортните е, мита, които са, е, няма за цел напредно да, да дадат ласък на растежа, благосъстоянието на отдалните страни. Ако желаете, някога може да проведем и техническо изслушване по тази тема, но по-скоро искам да се спра на, техническите, на експортните мита и въпроса за групата е, страни от Южна Африка. Знаете, че те са обвързани по е, да, с, е, с споразумението TDCA за това да се избегнат износните мита. Но какво става междувременно? Ние сме готови да възприемем доста много гъвкав подход с всички страни, включително Намибия, като дадем възможност на всички да налагат да, е, е, дан, е, такси мита и за върху промишлените постъпления от но бихме искали да, африканските държави искат да избегнат налагането на тези мита върху тези такси върху индустриалното промишленото развитие. В това отношение Намибия има най-гъвкави правила, норми, като еднократно разрешава налагането на експортно мито. Сега, ако цитирате Кения или Небибия като така страни, които ви смущават, не съм съгласна. Небибия е страна с е, БВП. Е, тя има е, е, преференциално третиране. Е, те не са подписали конвенцията от 27-те. ние, имайте предвид, че ние не предоставяме безмитен е, е внос е, на тези страни по силата на сиповете. И в един момент трябва да започнем да мислим дали търговията няма да бъде по-добър двигател за нашите стоки в цяла, целият диапазон. Сега, е, като изключим политически решения, които не влизат в моето е, е, правомощие, сега Кения, как стоят нещата с Кения? Те има търговска схема, където Индия ни измести като най-големия крупния търговски партньор. Така че около 3% от техния износ това е една минимална част, 3% от износа. не представляват кой знае какъв проблем. е, значи е, обща система за преференции е, обхваща Кения, ако е, с е, таксите, които не са прекомерни, мисля, че подходът ни е доста умерен, доста калибриран, е, когато е, за отделните страни. Например, страни като е, Кот Дивуар е, могат да губят повече от е, е СИП, отколкото Кения. Е, политически, е, в политически план трябва да е, се е, придържат към избора си. Ако решат да се включат по въпроси, по които имаме много ограничени възможности да действаме, аз не мога да предложа на този парламент СИП, който няма клауза за неизпълнение. изпълнение но ако има искания за клаузи по хомофобия и други неща, ние имаме своите стойности, имаме търговска политика, но имаме и е, морални ценности. Така че това, което ме смущава, е, тези държави в ЕКОЛАС са направили каквото трябва. В, в, ние сме е, направили всичко, за да стигнем до добър, добро е, положение на нещата с тези страни. Аз лично не се притеснявам с, за Намибия. Намибия е, има е, избора в нейни ръце. Сега по Кари форум не смятам, че ние е, третираме различно регионите и че, извинете, че разделяме регионите. Ако пътувате из Африка, ще видите, че те те мислят за, за развитие на междурегионалната търговия и по други средства и СИП, също би им помогнал в това отношение. Един момент, един елемент. Общата външна, общото външно мито налага прилагането на СИП. Говорете с комисията Коласи, те ще ви кажат колко е необходимо е, в това отношение. И това ги обединява като регион. Е, е, Източна Африка също са силен регион. Те отиват към единен пазар без нашата помощ. Ние можем да помогнем на динамиката, но ние можем да, да, да, да, да я направим по-силно, отколкото това, което искат регионалните економики. Така че не съм съгласна, че по някакъв начин ние допринасяме за разделение в тези региони. Е, сега, понеже е, последно по селско стопанство. Да, има движение там. Ние е, леко се оттегляме на много, много добро положение се смятаме на, следващия, на следващото заседание да приключим и тази глава. Благодаря. Благодаря на комисията за много ясното информация по е, положението с СИП. С това приключваме е, публичната част от нашето заседание. Следващото ще бъде при закрити врата, е, така че тези, които не би трябвало да останат, моля да напуснат залата. Следващото заседание ще се проведе на 1 април 2014 година. Това ще бъде нашето последно заседание преди изборите.